Bueno, buenos días. Vamos un poco retrasados en el tiempo, perdonen porque haber empezado. Добро утро на всички. За съжаление, вече започваме да закъсняваме но нека да пристъпим незабавно към заседанието на комисията. Сега първа точка съобщения на председателя. Тук отпред на катедрата имаме е, нещо ново, нов началник на отдел, който е сред нас. Добре дошъл, представи го вече пред координаторите. Желаем му късмет, защото и нашата работа като комисия е свързана с това, което ще прави Майкъл Топинг. Майкъл Топинг е сред нас, за това пък Мария Креспо вече не е ръководител на отдела, след като няколко пъти промени работното си място, но не мога да не и благодаря за работата, която вършеше за нас за нашата комисия. Тя наистина ме подпомагаше като председател на комисията, а сега и желаем всичко най-добро в новото поприще. може би в бъдеще ще я виждаме от време на време. Това ще ни радва дано да се върне и да остане по-задълго, защото в нашата комисия винаги има много работа за вършене. Благодаря на Мария и всичко най-хубаво за Майкъл. Сега пристъпваме направо към гласуването, което е сравнително продължително, но много ви моля за тишина. En las votaciones voy a intentar... По време на гласуването трябва да внимаваме много. Ще ми се да приключим колкото може по-бързо, но не бива да правим грешки. Най-добре е направо да гласуваме електронно, така нещата стават по-бързо. Защото, както ви казах, имаме много гласувания. Господин Арсенис. Като докладчик по законодателството в тази област, исках след гласуването ако може да отложим презентацията на позицията на комисията с още една седмица, тъй като ми се иска да разполагам с повече време да го разгледам преди първоначалното обсъждане. Благодаря. Sí, si no he entendido mal, el señor Arsenis quiere que se discuta su tema. Eh, Господин Арсенис желае темата му да бъде обсъдена веднага след гласуването или нещо не съм разбрала. Или да отложим за следващата седмица. Добре, разбрах. Извинете, казва председателят, аз съм виновен, защото а, не съобщих. Господин Арсенис иска 14-та точка от дневния ред да бъде отложена за следващото заседание. Аз трябваше сам да го кажа. Значи днес заличаваме точка 14 та от дневния ред и отлагаме за следващото заседание. И, bueno, en relación con lo que habían entendido la señora Fraga, si posponer, o sea, antes de la votación posponer, eh... А по въпроса за това, което каза госпожа Фрага, отговарям, че отлагаме тази точка, а самото гласуване си е гласуване и ще се проведе. Стремя се винаги да се изразявам ясно. И сега вече наистина започваме с първата тема за гласуване – това е докладът на госпожа Левин за външното измерение на общата политика в областта на рибарството. Започваме. Всички ли си носят е, картите за гласуване? Започваме. Компромис едно. Пакета Aprobado. Приема се. Изменение 46. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 44. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 45. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 47. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Начало на гласуването. Край на гласуването.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 е, за... Господин председател, имаме предложение за изменение, което е задъл... заличено. А, трябва да се замени с price fluctuation вместо price increases. ¿Y cuál es, cuál es el problema? Hay aquí, no sé qué me quieres decir, cuál es la, la cuestión проблем виждате тук? Какъв въпрос задавате? Това е и предложение за изменение 55 на господин Стивенсън и за него гласуване. Молим да изменим една дума в рамките на това предложение за изменение. А, ah, vale, estamos hablando entonces de una enmienda oral en la que... Сега разбрах, казва председателят, устно изменение. Значи няма да казваме увеличение на цените, а променливост, флуктуация на цените. Има ли някой нещо против или гласуваме така? Гласуваме изменение 55 с устното изменение. Начало, край. Още веднъж начало на гласуване. Изглежда, че има някакъв проблем при гласуването. Трети път. Начало на гласуването за 55. Край на гласуването. Приема се. Изменение 58. Начало. Тера. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 60 е оттеглено. Компромис 4 и 4А. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 72. Начало на гласуването. Край на гласуването. Имаше някакъв проблем, но все пак е прието. Компромис 7. Начало. Край. Приема се. Изменение 73. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. изменение 78. Разделно гласуване. Първа част. Начало. Край на гласуването. Приема се втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 84. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Проблем ли има? 23-ма са гласували. Коя машина не е блокирала? Мисля, че от това резултатът няма да се промени. Приема се. Компромис 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 89. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 90. За, е, начало. Край. Приема се. 91. Начало. Край. Приема се. 92. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 93. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Инта 10. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 95. Начало на гласуването. Край на гласуването. Още веднъж 95. Начало на гласуването. Край на гласуването. Още веднъж от начало. 95 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Майкъл не е добър дем за теб днес. 96. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 11. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И изменение 104. А, начало. Край. Отхвърля се. Изменение 105. Начало. Край. Приема се. 107 с устно изменение на господин Милана. Начало на гласуването. Господин Милан. Добре, гласуваме 107. Начало на гласуването. Comienza. No. No, no. Esa no es la votación. No. no. A ver, la Не може да бъде. Трябва да повторим гласуването. 107. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 106. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 12. Начало. Край. Приема се. Изменение 110. Начало. Край. Приема се. 111. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 13. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Няма значение за броя на гласовете това, което казвате. Гласуваме 119. Начало, край, Приема се. 100, 122. Начало, край. 122. Приема се. 124. Начало. Край. Приема се. 123. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 125 начало. 125 край на гласуването. Приема се. 126 идентично с 127 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 14. Начало на гласуването. Извинете, казва председателят, в две части. Компромис 14, първа част. Край на гласуването. Приема се втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 134. Начало на гласуването. 134. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 15. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 139. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 9-8. Извинете, казва председателят. Инта 5. Инта 5. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 16. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 143. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 9.15. Начало. Край на гласуването. Приема се. 10.15. Компромис 17. Начало на гласуването в две части. Първа част. Начало. Край на гласуването. Приема се втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отново приема се. 149. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 152. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 18. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 18А. Начало. Край. Приема се. 159. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 9-7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 19. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 161. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 20. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 166. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 9. 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 168. Начало. Край. Приема се. 167. Начало. Край. Приема се. Компромис 21. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 22. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 178. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 179. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 23. Начало. Край. Приема се. 183. Начало. Край. Приема се. Компромис 24. Начало. Край. Приема се. 187 начало, край. Приема се. 188 начало на гласуване, край. Приема се. 186 начало, край. Отхвърля се. 190 начало. Край. Приема се. 191 начало на гласуване. Край. Приема се. 192 начало на гласуване. Край. Приема се. Компромис 26. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се 9.14. Начало. Край. Приема се. Компромис 27. Начало. Край. Приема се. 200. Начало. Край. Приема се. 203 е оттеглено. Компромис 28. Начало на гласуване, край на гласуване. Приема се. 206. Начало на гласуване, край на гласуване. Прието. Компромис 30. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Еминда. 215 и 216 идентични начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 31. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 221. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 32. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 225. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 226. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 228. Начало на гласуването. В две части. Първа част. Начало. Край на гласуването. Приема се. Втората част е оттеглена, така ли? Ya, ya. Ok, vamos a la 237 entonces. Mm-hmm, segunda parte. 237, segunda parte. Mm-hmm. Гласуваме 228, втората част. Тоест 237 е идентично. Начало, край, отхвърля се. И сега Преминаваме на 231. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. 230. Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. 232. Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. 233. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 235. Начало на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 236. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 234. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 238. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 239. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 240 и 241 а, идентични. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 35 и 37. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 36. Начало. Край. Приема се. 247. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 255. Значи, 255. Начало на гласуването. Край на гласуването. Проблем ли има? Приема се. 256. Начало на гласуването. Извинете, казва председателят. Отпада. 257. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 258. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 259 и 260. Идентични. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Двеста шестдесет и четири. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 265. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 267. Начало. Край. Приема се. 268. Начало. Край. Приема се. 266 начало, край. Трябва да повторим гласуването. 266. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Интер 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 229. Начало. Край. Приема се. 269. Начало. Край. Приема се. 270. Начало. Край. Приема се. 271. Начало. Край. Отхвърля се. 273. Начало. Край. Приема се. 274. Начало. Край. Приема се. 272. Начало. Край. Приема се. 275. Начало. Край. Приема се. Тиран. Апрова. 276 беше. Това приема се. 278. Начало. Край. Приема се. 279. Начало. Край. Приема се. 280. Начало. Край. Приема се. 281. Начало. Край. Приема се. Инта 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Инта 8. Начало, край, приема се. 282. Начало, край, отхвърля се. 283. Начало, край, приема се. 284. Начало, край, приема се. Приема се. Изменение едно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4. Начало. Край. Приема се компромис по точка от преамбюла А. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Изменение 9. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. 8. Начало. Председателят се поправя. 10. 10. Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Б. Начало. Край. Приема се. Изменение 16. Начало. Край. Приема се. 18. Начало. Край. Отхвърля се. Компромис по точка от преамбюла Д. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Е, а? Una votación separada. Компромис ЕА, нач... първа част, начало на гласуването, край на гласуването. Първата част се приема, втора част начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Компромис по точка от преамбила F. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 35 в две части. Първа част. Начало. Край. Приема се втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме изменение 33, само първата част. Първата. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 36. Начало на гласуването. Приема се 37. Не го гласуваме. 38. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 32. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. И така, преминаваме към окончателно гласуване на така и изменената законодателна резолюция. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 24 за, 1 против. Честито на госпожа Левин votación. Сега преминаваме към следващото гласуване. Тук става въпрос за дребни. дребни а, и крайбрежен риболов. Ya hemos cambiado los papeles. ¿Estamos ya? Pues comenzamos, si les parece, con... Ако всички са готови, можем да започваме. Започваме с компромис номер 8. край на гласуването и ще ви помоля за тишина. Тук имаме устно допълнение от Алде. Мисля, че всички разполагате с него. Няма нужда да го обясняваме. приема се. предложение за изменение от Реги. Сега минаваме към компромис номер 9 за. Тоест, приема се. 57 изменение. Начало, край. Отхвърля се. 58 начало, край. Приема се. Компромис 10. Начало. Край. Извинявам се, казва председателят. Този компромис отпада в случай, че 57 или 58 се приемат. Значи това компромисно предложение 10 отпада. И преминаваме към 80, защото всичко до изменение 80 отпада. Край на гласуването. Приема се 63. Начало, край. Отхвърля се. 64. Начало, край. Приема се. Компромис 11, първа част. Тук ми подсказват, че това компромисно предложение отпада. И продължаваме с 83. Начало. Край. Приема се. Компромис 12. Начало. Край. Приема се. 81. Начало. Край. Отхвърля се. Компромис 13. Първа част. Начало. Край. Отхвърля се. Компромис 13, втора част, начало. Край. Отхвърля се. Продължаваме с 78 изменение, начало. Край. Отхвърля се. 79 начало. Край. Отхвърля се. 84 начало. Край. Приема се. Компромис 14 начало. Край. Приема се. Компромис 15. Начало. Край. Приема се. 96-то изменение. Начало. Край. Отхвърля се с равен брой гласове. 99. Начало. Край. Отхвърля се. Компромис номер 16. Начало. Първа част. Гласуваме. Приема се. Гласуваме втората част. Начало. Край. Отхвърля се. Изменение 97. Също се отхвърля. Изменение 100. Начало. Край. Приема се. Сто и шест. Начало, край. Отхвърля се. Компромис 17. Начало. Край. Приема се. 109. Начало. Край. Отхвърля се. 110. Начало. Край. Приема се. 112 начало. Край. Приема се. 113 начало. Край. Приема се. 114 начало. Край. Приема се. Компромисно предложение 18, първа част, начало, край. Приема се. 18, втора част, начало, край. Приема се. Изменение 122 начало, край отхвърля се. 123. 123 начало. Край. Отхвърля се. 25 начало. Край. Отхвърля се. 130. Гласуваме 126 начало. Тук ми почушват, че не трябва да гласуваме, но закривам гласуването. Гласуваме 126 начало. adoptada, que no ha sido adoptada y está cubierta por la enmienda 20. би трябвало да отпада само ако компромис 18 се приеме. Сега ще изясним положението. Все пак гласуваме за изменение 126 начало. Господин Ферера иска да каже нещо. От а, списъците за гласуване а, се казва, че това изменение отпада, но всъщност никъде не пише, че това предложение е оттеглено, но виждаме, че има задраскани полета. Няма също така препоръка за гласуване от страна на координатора. Господин Ферейра, можете да гласувате както искате. Може би това е грешка в нашия списък за гласуване. Госпожа Фарга казва, че трябва да гласуваме защото 125 беше отхвърлено. Господин Ферейра. Господин Ферейра, в този случай просто има грешка в а, списъка за гласуване но трябва да попитаме докладчика какво е неговото становище. Тоест, тук това изменение, за което гласуваме, би довело до изменение в оригиналния текст. Сега гласуваме за изменение 126. Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 130. Начало. Край. Отхвърля се. Компромис 19. Начало. Край. Приема се. Esta la de Patrao, la de Patrao. La 128 es compatible. Es compatible con el compromiso 19. La 128 comienza. 128 гласуваме Край. Приема се. Параграф 5 на Реги. Начало. Край. Приема се. 132. Начало. Край. Приема се. 133 начало, край. Приема се. Компромис 20 начало, край. Приема се. и едно гласуваме сега. Начало, край. Приема се. 142. Начало. Край. Приема се. 143. Начало. Край. Приема се. 144. Начало. Край. Приема се. 145. 46 гласуваме сега. Начало. Край. Отхвърля се. 147. Начало. Край. Приема се. Компромис 22. Начало. Край. Приема се. Компромис 23. Начало. Край. Приема се. 149 начало. Край. Приема се. Сто петдесет Начало. Край. Отхвърля се. 151. Начало. Край. Отхвърля се. 158. Начало. Край. Приема се. Компромис 24. Начало. Край. Приема се. когато гласуваме компромис 24, не трябва да гласуваме останаления. устното изменение на господин Галагър а, допълва параграф 8. Така сега гласуваме устното изменение на господин Галагър на либералната група. Con el 8. Con el 158. Ah, está mal aquí. Entonces no hay que votar este. Compromis 8, eventualmente се съотнася с това устно изменение на господин Галбер. 158, no, hay que votar todas. Bueno, habéis puesto пара nota esto. Enmienda 153. Con... 153 гласуваме сега. Начало, край. Приема се. 154 начало, край. Отхвърля се. 156 начало, край. Отхвърля се. 157 начало, край. Отхвърля се. 159 Начало. Край. Отхвърля се. 160. Начало. Край. Отхвърля се. Параграф 8 на комисията по жените. Начало. Край. Приема се. 9 на същата комисия отпада. 161 начало. Край. Отхвърля се. 162 начало. Край. Приема се. Компромис 25. Начало. Край. Приема се. 166. Начало. Край. Приема се. 167. Начало. Край. Приема се. 168.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 Начало. Край. Приема се. До 71. Начало. Край. Отхвърля се. 177. Начало. Край. Приема се. Компромис 28. Компромис 28 отпада при положение, че 177 е прият. Добре. Yo creo que sí, las que decía que englobaba de las 174 al parágrafo 17 estaban cubiertas por el compromiso 28. 174 до 176 спадат към компромис 28. И може би ще трябва да ги гласуваме по-отделно, извън компромис 28. протести от залата. Но всички тези изменения са всъщност са включени в компромис, който не сме гласували. Bueno, entendemos que están cubiertas entonces. Bien, están cubiertas. Me dicen los servicios. Нека да приемем, че всички тези изменения са включени в компромис номер 28 и гласуваме 179 в момента. Господин Ферейра. Сеньор Ферейра. Número uno. Fraga. Bom, elas podem ser votadas, não são. Фарага иска да каже нещо. Господин Ферейра. Смятам, че ако не сме сигурни дали всички тези предложения за изменения се покриват от компромис 28 и можем да гласуваме по-отделно. Госпожа Фрага. 177-о е изменение заменя е част от текста и в този смисъл в него са включени всички останали изменения. A mí me da igual. Es verdad que las indicaciones no están bien hechas, porque si estas vienen a sustituir, están englobadas en. Настъпи малко объркване, защото когато в списъкът се говори за замяна и би могло да се приема, че трябва измененията да се гласуват едно по едно. Но според докладчика това не е толкова важно като изменение гласуваме 179. Начало. Край. Приема се. 180. Начало, край. Приема се. 181. Начало, край. Отхвърля се. 182. Начало, край. Приема се. 183. Начало, край. Отхвърля се. 184. Начало, край. Край. Приема се. Abierta. Abierta. Vale. Eh, compromiso 29. Компромис 29. Начало. Край. Приема се. Преминаваме към 12, параграф 12 на Реги. Начало, край. Приема се. 189 начало. Край. Приема се. 194 начало. Край. Приема се. Компромисно предложение номер 30. Гласуваме го на три части. Първа част начало. Всъщност 124 беше прието, така че всичко останало въжи. Стой. е прият. Компромисно предложение 31 начало. Край. Приема се. 31 втора част. Начало. Край. Приема се. 201. Извинете, 198 трябва да гласуваме преди това. Начало, край. Отхвърля се. 200. Начало. Край. Отхвърля се. 201 начало. Край. Приема се. 202 начало. Край. Отхвърля се. 203 начало. Край. Приема се. 204. Начало. Край. Приема се. гласуваме втори параграф на член 14. Начало, край, приема се. 215, 215. 12 гласуваме сега. Начало, край. Приема се. и 13 гласуваме сега. Начало, край. Приема се. Компромисно предложение 33. Начало. Край. Приема се. Преминаваме към компромис номер едно. Начало. Край. Приема се. Две. Начало. Край. Приема се. Три. Начало. Край. Приема се. 4 начало. Край. Приема се. 5 начало. Край. Отхвърля се. Компромис 1 начало. Край. Приема се.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 Приема се. 17. Начало. Край. Приема се. 18. Начало. Край. Приема се. 19. Начало. Край. Приема се. 24. Начало. Край. Приема се. Компромис номер 25. Изменение номер 25 гласуваме. Начало, край. Отхвърля се. 26. Начало. Край. Приема се. Компромис 4. Начало. Край. Приема се. Тридесет. Начало. Край. Отхвърля се. и две Начало. Край. Приема се. 33. Начало. Край. Отхвърля се. 34. Начало. Край. Отхвърля се. Компромисно предложение 5. Начало. Край. Приема се. 39. Начало. Край. Отхвърля се. 38 начало. Край. Приема се. 41 начало. Край. Приема се. 42 начало. Край. Приема се. Компромис 6. Начало. Край. Приема се. Компромис 7. Начало. Край. Приема се. Четиридесет и пет. Гласуваме сега. Начало. Край. Приема се. 48. Начало. Край. Приема се. 49. Начало. Край. Отхвърля се. 50. Начало. Край. 51. Приема се. 51 начало. Край. Приема се. 52 начало. Край. Отхвърля се. 53 начало. Край. Приема се. 54 начало. Край. Приема се. 55 начало. Край. Приема се. И сега гласуваме за целия документ, предложение за резолюция, не цялост, начало, край. Приема се с 21 гласа за и нито един против и трима въздържали се. Поздравление, господин Ферейра. El en marco del programa de innovación del 2000. Сега пристъпваме към доклада на господин Калас Buen бойко, бойко. Две минути почивка може би да направим. Damos, enmienda número 2. Tiene todo el mundo, está... Разполагате ли всички с изменение 2? Готови ли сте? Изменение 2. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 21. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 22. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 28. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 32. Моля, гласувайте. Отхвърля се. 34. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 37. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 38. Гласувайте. Отхвърля се. Компромисно изменение 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 42. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 43. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 49. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 51. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 54. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 55. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. След езиковото изменение, сега е изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 3. Гласувайте. Компромисно изменение 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 59. Гласувахме вече. 58. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 60. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 61. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 62. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 63, не е за гласуване. Четвърто изменение, моля гласувайте край на гласуването. Приема се. Изменение 65, моля гласувайте край на гласуването. Приема се. Изменение 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 67. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването приема се. Изменение 68. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 71. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 72. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 73. Начало. Край. Приема се. Изменение 74. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 75. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение 1. Изменение 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме цялото проекто становище с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 21 за, 3 против, няма въздържали се. Честито господин Цукалас и последното, последният проект доклад за гласуване за днес. Това е проект от доклада на госпожа Селпа Патрал Невес за премахването на перките на акулите. Empezamos. Estamos, comenzamos la enmienda. Да започнем гласуването. Започваме с изменение 11. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте по изменение 11. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение 22. Моля, гласувайте. Отхвърля се. Изменение 13 е оттеглено. Госпожа Матрея. Sí. Sí. Dígame. Nada. Имате ли нещо да добавите, госпожо Патрал? Не. Благодаря ви. Изменение 23. Моля, гласувайте. Всъщност, 22 беше отхвърлено, така че няма нужда да се гласува 23. По 14 гласуваме за, против, отхвърля се. Изменение 15, моля гласувайте. Всъщност 15-то няма защо да се гласува. NV 10 гласуваме. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 24. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. NV11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 26 и NV13, които са еднакви, моля гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. Съображение 2, изменение 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. NV2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отх... А, приема се. Изменение трето. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение четвърто, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. NV3. всъщност няма нужда да се гласува МВ4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. НВ5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5. Моля, гласувайте. Изменение 5. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се. Изменение 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение NV6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. NV7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 20. И едно Не, поправя се председателят. изменение 8. Всъщност, моля гласувайте. Моля гласувайте изменение 8. Край на гласуването. Приема се. Кажете, госпожо Патрао, гласувахме изменение 8. Току-що гласувахме изменение 8. 15 за, 8 против. Не разбрахме много добре какво гласуваме, казва до залата. Моля ви да преповторим гласуването, защото смятахме, че гласуваме по NV8. Аз не казах NV8, казах изменение 8, тъй като NV8 отпада при приемането на изменение 12. Именно за това гласувахме изменение 8 с 15 за и 8 против. Но можем да повторим гласуването, тъй като очевидно има някакво неразбиране – макар че аз бях ясен. И тъй гласуваме отново по изменение 8. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. изменение 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Госпожо Патрео. Благодаря ви. Може ли да помоля все пак за няколко минути преди да гласуваме целия доклад? И друга политическа група поиска това, но трябва да кажа, че първо се съгласих, след това реших, че ще откажа. Така или иначе, нека да направим 3-минутна почивка. Reanudamos, continuamos, си les парете. И тъй продължаваме заседанието. Моля ви, бих искал да продължим заседанието. Си les парете, трас este receso. Кратката почивка свърши, така че нека да Гласуваме. Господин Сенек, мисля, че тук има огромно неразбиране. Ние заличихме една дерогация, а същевременно гласуваме дерогация на текст, който вече не съществува. Тук няма никаква последователност. Мисля, че трябва да повторим гласуването защото сега сме заличили дерогацията и в същото време се позоваваме на една дерогация, която сме заличили и вече не съществува. Това е, може би, единственото несъответствие но самата аз казва госпожа Петрао, не виждам смисъл да се повтаря гласуването. Нека продължим, а по-нататък правната служба ще провери дали съществува несъответствие или не. И ако има такова, ще се върнем на въпроса. Но, ако започнем отново гласуването, тогава ще се натъкнем на повече от едно несъответствие, може би. Затова, като председател, предлагам да гласуваме изменението, изменения доклад. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 11 за, 10 против, 3 въздържали се, приема се. Сега по проекто законодателната резолюция, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 12 за, 9 против, 2 въздържали се. Докладът е прият. Проекто законодателната резолюция също. Поздравления, госпожо Патраво. Мисля, че много изоставаме с дневния си ред. Следващата ни точка ще се разгледа при закрити врати. Ще помоля тези, които не